решение за нова програма за умения в Европа. А, госпожо Айала Сендер, а, по правилника ли желаете да зададете въпрос? Да, госпожо председател, ще ви помоля за нещо. А, комисията междувременно вече а, седна, комисарите смениха местата си, но ние имаме на група посетители от един регион в моята страна и бихме желали да ги поздравим. Да, така. Прието решение относно новата програма за умения в Европа и така комисарят Мариан Тайсън има думата. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, много се радвам, че съм в Страсбург и мога да представя новата програма за умения, която ще бъде официално прията в петък, но се радвам, че съм сред вас, за да споделя с вас основните елементи на тази програма. Тя е една от най-важните инициативи в работната програма на комисията тази година. Тя ще даде пряк промис, тя ще бъде пряк изпълнение на обещанието си за постигане на резултати в областта на заедостта. Благодаря ви за активния дебат по този въпрос от създаване на конкурентно способен пазар на труда като тема на доклад на госпожа Спадайова и доклада за мобилността и професионалното обучение което е доклада на Ернест Марагал. Това са само някои от вашите инициативи. Както разбира се и много полезното съвместно изслушване на комисиите по заетост и култура през април, където участвах заедно с колегата Тибор Наврачич. Госпожи и господа, уменията са пътят към благоденствието с подходящи умения, хората са въоръжени за добра заетост и могат да реализират своя потенциал като активни граждани. Във бързо променящата се економика уменията определят конкурентоспособността на Европа. Но ситуацията в Европа изисква действие повече от 70 милиона европейци и имат лоши умения в областта на четенето, писането и цифровизацията. Всеки четвърти европеец няма гимназиално образование. Твърде много хора е, вършат дейности, които не съответстват на потенциала им. Жените са на 50% от вишистите, но заедостта им е под тази на мъжете. 40% от е, работодателите срещат трудности при намиране на служители с нужните умения и твърде малко предприемачи разполагат с уменията е, Цифровата революция из, променя нужните умения. В Европа има недостиг на умения на високо ниво. Разговаряхме по този въпрос с колегата Аврамополост. И независимо от добрите, добрата заетост, професионалното обучение се възприема като втори избор. Националните и регионални пазари на труда и системите за обучение и образование са изправени пред конкретни предизвикателства, но държавите членки имат общи проблеми. Госпожи и господа, новата програма за умения има три приоритетни области. Подобряване на нивото на уменията и полезността им за пазара на труда по-разбираеми умения и професионално образование, които са по-лесно сравними и оценка на нужните умения. За да не бъде изоставен никой, ние предлагаме основна гаранция на уменията. Това е препоръка държавите членки да обединят усилията си, за да дадат възможност на ниско квалифицираните възможност да наваксат и да придобият уменията, които са необходими за да си намерят работа преразглеждане на рамката за квалификации ще улесни разбирането и сравняването на уменията и квалификацията и ще улесни мобилността за учене и работа. Също така предлагаме проект за умения в различни сектори, за да насърчим заинтересованите лица да работят заедно, да идентифицират проблемите, да намерят общи въпроси. Госпожи и господа, беженците и мигрантите идват в Европа с най-разнообразни умения, които могат да дадат принос към нашата економика, за да улесним интеграцията на пазара на труда. Предлагаме е, профил на уменията за граждани от трети страни, за да могат да идентифицират и документират своите умения, квалификации и професионален опит. В е, програмата е заложена потребността за изграждане на партньорства, е, които играят важна роля при насърчаване на предприемчивостта и предприемчивата нагласа. В края на тази година ще предложим преразглеждане на рамката Европас, за да се документират уменията, квалификациите. Разчитаме на вашата подкрепа за бързо приемане на документа. Също така ще излезем с инициатива за коали... коалиция за умения, така че на всички нива хората да разполагат с адекватни цифрови умения. За 2017 година предвиждаме преразглеждане на рамката за ключовите компетенции, предложение за модернизация на професионалното обучение и образование и инициатива за подобряване на информация за това какъв е пътя на вишистите е, на пазара на труда. Европейските средства помагат за изпълнението на тези предложения за периода 2014 и 2020. Предвидели са 27 милиарда в Европейския социален фонд за подпомагане на уменията. Благоденствието на Европа зависи от най- от това, което е най-ценно за нас. В бързо променящата се глобална среда, уменията на хората са това, което ще е мотор на развитието. Програмата за умения ще помогне за мобилизацията на всички страни. Сигурна съм, че заедно ще можем да отприщим истинският потенциал на Европа. Благодаря. Благодаря, госпожа комисар. А сега преминаваме към изказвания на ораторите от политическите групи. Девид Каса, НП, две минути. Благодаря, госпожо председател. Приветствам а, програмата за умения на Европейския съюз, която а, ще запълни някои празноти и ще даде а, гаранция за това, че а, а, хората с по-малко умения а, ще придобият необходимите умения и почетени, и а, математика, и много други а, основни предмети. А, необходими са освен това и професионални умения. Комисарят Тайсън обясни много добре, че ще се приравнят ни академичната квалификация към квалификацията в професионалното образование. Това ще бъде много важно и за социалните партньори, и за университетите, и за другите академични институции, както и за работодателите. По този начин ще отговорим в по-голяма степен на потребностите на пазара на труда. Държавите членки трябва да бъдат насърчени да изискват от преподавателите преподаването и обучението в подобни умения Придобиването на умения ще бъде един изключително важен инструмент за успешна реализация на пазара на труда. Един пазар, който се променя много динамично, който среща редица предизвикателства за да може политиката и на европейско, и на национално равнище в държавите членки да бъде успешна, ще трябва хората да разполагат с достатъчно високо равнище на умения, да могат да четат, да могат да смятат, да могат да говорят чужди езици, да притежават и професионалните умения. Благодаря ви. Благодаря. С, сега за социал-демократите давам думата на господин, госпожа Штайнрок две минути. И така, бъдещето е, е, нашето бъдеще е в образованието. За това трябва да направим всичко за него. Програмите за съкръщение от миналите години намалихме инвестициите в образованието и подготовката на младите хора. Огледайте се в е, училищата в Европа. Не се готви, не готвим децата за е, ерата на цифровизацията. Не можем да се наредим в е, първа лига. И за това се нуждаем от ясна стратегия в образованието от три основни моменти. Първо, безплатно достъп до образование, включително компютърна грамотност. Всички млади хора се нуждаят от широки умения, които да им дадат, дадат възможност да вземат разумни решения, да бъдат самоуверени и да вземат своите решения. Също така е важно младите хора да имат достъп до новите технологии, но не само като потребители. Второ, нов подход към подготовката, образованието и квалификацията. Има нови изисквания към работещите и за това обучението трябва да бъде тясно свързано с труда, заедно с социалните партньори при изготвяне на стратегиите. Трето е институционализиране на ученето през целия живот. А от тук с техническото развитие, което е, се развива устремно, трябва да имаме възможност за, да разработим стратегия за обучение, е, така че ученето през целия живот да се институционализира, например, чрез гарантиран достъп е, до платен отпуск за обучение, особено за малките и средни предприятия, които не, мог, не могат да направят този разход. Благодаря за екара господин Краснодемски. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Съгласен съм с вас и с колегите че уменията и квалификацията са много важни. Затова приветствам инициативата на Европейската комисия. Привличам вниманието ви върху факта, че ние не можем да мислим само върху проблема за дефицит на квалификации трябва да се замислим и върху това как да се увеличи търсенето за квалификация. Знаем, че има несъответствие между наличните квалификации и потребностите на пазара. Инициативата на комисията има за цел да премахне този дефицит, но според доклад на Центъра за професионално обучение от 2015 година 25% от лицата, от работещите, имат твърде висока квалификация за работата, която извършват. И е, това е също така проблем, на който комисията трябва да обърне внимание като част от тази инициатива. Благодаря госпожа Мартина Длабаева за АЛДЕ. Две минути. Уважаема госпожо председател, драги колеги, с интерес слушах е, програмата, по която говорим. Това е ключова тема, която ще ни даде възможност е, да работим много сериозно. Трябва да очертаем и да оценим обективно потребностите на е, трудовия пазар. Сама казахте, госпожо еврокомисар, че в Европа се затрудняваме да се намерят под добре обучени работещи. Е, има дисбаланс, който трябва да се изравни, да се постигне, да се е, да бъде премахнат чрез по-широко движение. Става дума за познание в областта на цифровите технологии. Да, това е важно. Наша задача е да покажем на младите хора, че светът на труда, трудовия пазар действително работят че обучението и техническата подготовка за младите хора могат да бъдат привлекателни. Трябва да обърнем по-голямо внимание на по съпътстващото обучение паралелно едновременно до дуалното обучение в областта на теорията и практиката. Трябва да направим повече, за да отчетем потребностите на света от утрешния ден. Ако европейската економика е, трябва да се разраства, тези мерки са абсолютно необходими. Благодаря за проактивния подход, госпожо еврокомисар. Благодаря за откритостта. Очакваме тази програма да постигне успех. Благодаря, казва председателката. Е, господин Жан Пимента Лопеш. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А, е, би трябвало да постигнем целите на Европа 2020. Е, е, и все пак е, безработицата е един голям бич за населението. Затова са ни необходими учене през целия живот, съпътстващи мерки които засягат не само образователните цели е, на държавите е, членки, но и целите на пазара на труда. В никакъв случай обаче е, не бива да се изключват определени социални кръгове в обществата, не бива да се залага най-вече на елитно обучение, както се случваше в миналото. Трябва да се зачитат естествено и правата по колективното трудово договаряне, и а, редица други синдикални права и свободи. А, нещо, което до сега не винаги е ставало. Давам думата на а, господин Ламберт, на госпожа Ламберт. За... Благодаря. И аз бих искала да ми бъде предоставен пълния документ. Ясно е обаче, че има недостъг на ключови умения. Обсъдили сме този въпрос и в рамките на предложението за синя карта. Това въжи не само за цифровия сектор, но и в областта на, на инженерните специалности, където има действителен дефицит. Надявам се, че новите предложения ще огледат този недостиг особено в връзка с половете. Ние обсъждаме въпроса за преминаване на економиката към по-устойчива нисковъглеродна економика. Там обсъдихме широк набор от умения, които ще са необходими. И се надявам, че този въпрос ще залегнат и в предложението на комисията, за да не повтаряме докладите си без да отбелязваме крачка напред. Благодаря. Госп... Накрая госпожа Лаура Аджея от ФДД. Една минута. Президенте. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. През 2011 година комисията предложи програмата за новите умения. Какво реализирахме? Нищо. Говорим за проблемите на работещите. Гърция, Италия, Франция говорят за резултатите. Вие настоявате за мобилност на работещите. Единственото, което е мобилно, единственото, което е мобилно на пазара на труда са изтичащите мозъци от Южна към Северна Европа. Не успяваме да е, реализираме економиката, да реализираме директивата е, за мобилността на работниците. Всъщност ние трябва да защитаваме е, правата на работниците в ситуацията, която властва днес в Европа.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 Госпожа Ансандер, благодаря госпожо председател, госпожо Еврокомисар. Приветствам инициативата на Европейската комисия за уменията. Уменията, те са, ключ, са ключов момент за преодоляване на проблемите в Европа, водеща до поляризация в труда от една страна, високо квалифициран творчески труд и от друга страна с по-слабо квалифициран, по-низко квалифициран труд. Тази програма ще даде възможност на всички европейци да придобият умения, базирани на знания, знания за работа, но знания и за живот, което ще бъде полза на предприятията. Ето защо трябва да направим всичко в подкрепа на професионалното обучение. Не само а, да го осъществим, но и да направим нова оценка на обучението и на подготовката в време трябва да дадем възможност за работа с перспектива за бъдещето, да бъде създадена платформа за уменията като първа стъпка, но също така и индивидуализиран подход към нуждите на хората и особено на по-уязвимите, които не са в състояние да работят с тази цифрова платформа. Благодаря, госпожо Еврокомисар. Приветствам вашия ангажимент, но призовавам държавите членки да поемат своята част от ангажимента госпожо Сандер. Сандер син, синя, карта, син, синя карта имат господин Саню. Е, имате възможност да поставите въпроса. Tisztelt ugye ez a program, ez valójában 2010-ben kezdődött, és a horizontja 2020-ig tart, nagyjából fél időben vagyunk. Amikor ezt a menetrendet először Благодаря ви. Стратегията Хоризонт 2020 е, е, е отдавна. Ние е, междувременно вече разполагаме с програмата за умения, но правителството Орбен започна с определени мерки, които в крайна сметка са противопоставят и в противоречие на програмата за умения. Какво ще кажете по този въпрос? Колег, може опонски. Госпожо Сандар, колега, смятам наистина да припомним на държавите членки, че трябва да работят за уменията и особено за професионалната подготовка на младите хора. Френското правителство у нас, например, и постави професионалното обучение като свой приоритет, но едновременно с това бяха взети мерки, които не обезкуражават предприятията, особено малките и средни предприятия, да приемат хора, млади хора за обучение. Така че явно трябва да се работи в държавите членки въобще и в моята родина Франция в частност. Благодаря, казва председателката. Сега госпожа Силвия Коста. Две минути. Благодаря. Оценявам, че комисаря Тайсен представя нова програма за умения за увеличаване и обогатяване на човешкия капитал и засилване на конкурентоспособността. Като председател на Комисията по култура аз настоях да се работи за холистичен и цялостен подход в рамките на ученето през целия живот. Има несъответствие между предлаганите и наличните умения. Трябва да засилим цифровите умения, но и основните умения в областта на гражданството. Трябва да се е, изграждаме партньорство между образователни, научни институции, за да има връзка между обучението, изследването и заетостта. Много е важно качеството на обучението, сравнимостта на уменията и насърчаването на съзнателен изборен на кариера. Оценявам предложението за гаранция за умението както преразглеждането на рамковата директива е, предвижда и отчитане и на формални и неформални умения. Е, предвижда се е, една мярка за взаимодействие с трети страни, за да се изградят образователни коридори. Бих искала да знаят какво мислят държавите членки за осигуряване на сравнимостта на квалификацията? В заключение вярвам, че трябва да обърнем повече внимание на въпроса за обучение на преподавателите и чрез европейски образователни платформи като e-teaching. Госпожа Лин Бойлан. Благодаря. Е, е, необходимо е, естествено, винаги да е, привеждаме равнищата на професионални и общи умения с потребностите на пазара на труда, но не бива да се ръководим единствено от частни интереси трябва при всички положения да предвидим и обучение, което да отговаря на нашите качествени стандарти, което да е далеч от дискриминация, което да допуска гъвкавост, но да предлага и възможности за съпоставимост на уменията. Изключително важно е, естествено, да се ръководим и от холистичния подход. Ученето би трябвало да води до развитие на критични умения и творческо мислене. Ето това е важно. Благодаря. Тери Рентке е следващият оратор. Една минута. Уважаема госпожо Еврокомисар, драги колеги, уменията, това е нова вълшебна думичка на европейските политики. Всички я харесват. Умения, особено нови умения. Пред, представям си постър с усмихнати личиса и ярки цветове. Но какво всъщност означава това? Какво означава това за младите безработни? Какво е значението? Ще им даде ли нови възможности? Или е просто стратегия? стратегия, за да ги отвлече от липсата на работа. Може да имате хикс на брой титли, но все пак да нямате умения, за да получите работа. Ако новата програма трябва да бъде успешна, тя трябва да подпомогне сега действащите образователни системи с оглед на желанията и уменията на обучаваните и създаване на работни места, за където да се прилагат приложат тези умения. Новите умения трябва от вълшебна думичка да се превърне в последствие за човешкия живот. Иначе няма да сме си свършили добре работата. Благодаря. Ви виждам, че има син, син, синя карта от господин Шулце в залата. 30 секунди имате, господин Шулце. За жалост, аз съм завършил само едно образование като инженер и нямах проблем да си намеря работа. Честно казано, преувеличено е да се казва, и това въжи за всички европейски евро... държави, че каквито и титли да имате, няма да намерите работа. Какво, да, да не даваме нови умения? Това ли е мнението на вашата политическа група? Госпожа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 а, ако говорим за Испания, има такива хора. С три завършени образования нямат работа. И защо? Защото се нуждаем не само от програма за нови умения, но и от инвестиции за работни места за тези обучени млади хора. За това говорим. И за това се нуждаем от умението, но и от други дейности на европейско ниво, за да дадем перспектива за бъдещето на тези млади хора хора в Европейския съюз. Сега Джейн Колинс, казва председателката, една минута. Благодаря. Какъв е смисъла да говорим за новата програма за умения в Европа, когато президента на Турция, страна кандидатка, казва, че жените, които нямат деца, са получовеци? Жените трябва да могат сами да избират пътя си в живота, дали това да са децата или кариера или двете. Турция е страна, чието ръководство не уважава жените и се интересува от тях само а, като а, машини за раждане деца или пък за грижа за мъжете им. Нека да видим какъв е, какъв е огромният принос на жените от Джейн Остен до Мари Кюри и феминистките, е, които се бориха за е, и широко избирателно право. Как може някой да се нарича феминист и да подкрепя шовинистична страна, която иска да влезе в Европейския съюз. Надявам се, че е, британските жени ще разберат това и ще напуснат. Разбира се, вие сте свободна да говорите каквото искате, но това, което току-що прочетахте, нямаше общо с новата програма за умения. Но вие сама решихте за какво да говорите. Следващият оратор е госпожа Шойдрова за минута и половина. Благодаря, госпожо, Еврокоми... госпожо председател. Госпожо Еврокомисар, драги колеги, благодаря ви, госпожо Еврокомисар, за това встъпително слово. За момента все още нямаме конкретни точки в програмата, така че това, за което говорим тук, са въпроси, свързани с определени очаквания от моя страна. Що се отнася до Европейската програма за уменията, ще кажа, че тя е необходима. Вие го говорихте за стартиране на подобна програма. Е, така че целта е да намале броя на учениците и младите хора, е, които напускат училище без да го завършат. Е, все така 20% от младите хора не успяват да завършат основно образование. И така, вие говорите за новата програма и нейното стартиране, но тук ние тръгваме на базата на нови проучвания. Позовавате ли се на проучването ПИЗА или използвате само резултати от предварително извършени от по ваше искане проучвания? Мисля, че програмата за умения трябва да има за цел подобрение подобряване на основните умения и очаквам тази програма да отчита и потребностите на пазара на труда. Не можем да се ориентираме само по, паз, по пазара, без да гарантираме наистина основни познания. Благодаря. Благодаря сега господин Брандо Бенифей. Една минута. Благодаря. Надявам се, че конкретните предложения за новите умения заедно с амбициозната гаранция за умението ще бъдат на висотата на целите за подобряване на достъп до пазара на труда и обхващане на всички категории, в това число и най-уязвимите. Тук бих споменал разработването на цифрови умения, презглеждане на системите за професионално обучение, компетенциите и квалификациите на беженците и мигрантите. Това, тези цели ще се постигнат само ако те, те се възприемат като част от общ комплекс, отнасящ се до социалните и економически права. Без създаването на нови работни места, компетенциите и квалификациите няма да имат особена стойност. Госпожа Костадинка Кунева. Намерението е, е да се гарантира е, до 2020 година заетост е, за 75% от безработните към момента. Но ето, че проблемите са най-вече свързани с създаването на работните места, откъде ще дойдат тези работни места ние е, не можем да очакваме е, заетост единствено поради това, че е, привеждаме образованието в съответствие с потребностите на пазара на труда. Естествено, че са необходими много усилия и в традиционното обучение и образование, както и в професионалното Образованието трябва да допринася за изграждането на личността. Програмата за нови умения би трябвало да накара хората да мислят за придобиване на повече умения и за инвестиране в придобиването на знания и умения. Госпожа Адиналфи е следващия оратор. Благодаря. Младите се разглеждат а, като човешки капитал, но подходът на комисията е сбъркан. В Европа и в Италия и във Франция по-специално широко се ширят несигурните работни места а, младите се възприемат а, като инструменти за безкраен економически растеж. Има нужда от един, от действително гаранция за заетост, но а, той не, до сега не е дал резултат. Безработицата е на твърде високи равнища. Има нужда от политика, която да е насочена към потребностите на съответните райони и техните граждани. Господин Ван Томгелер, минута и половина. Уважаема господин, госпожо председател, госпожо еврокомисар, колеги, мисля, че няма, не се налага да припомням а, армията от млади безработни у нас в, Фламан, в Фландрия. А, има много от тях, въпреки, че региона се развива добре. В градовете а, е, броят на безработните младежи не е, е голям и все пак засегнати са всички. Мнозина и от по-възрастните учат през целия си живот и въпреки това живеят под средното ниво в Европа. хората са нещо повече от дипломата, която носят джоба си. Да, те носят джоба си, но те подобни инициативи имат за цел не само те да научат нещо и да обслужват интересите на, работ, на работодателите им, а да използват всичко научено през живота, целия натрупан опит. Има и хора като мен, 40 годишни, Тоест, дип, не, нека да не говорим само за дипломи, да говорим за умения. Може би се нуждаем от нова посока на движение. И тук програмата може да се окаже добър инструмент и добро средство. Подходящото работно място е нещо безценно и тази програма подготвя Европа много по-добре за бъдещето. Председателката благодаря госпожа Марита Усквок. Една минута. Eh, благодаря, госпожа председател. Е, ще започна с е, благодарност към комисаря за новата програма за умения. Това е част от много дългогодишните ви усилия за постигане на съпоставимост между знанията и уменията, които се придобиват в държавите членки. Действително, изключително важна програма. Младите хора се нуждаят от повече гаранции за работа, за реализация на пазара на труда. Тревожа се че е, е, предприемачите, е, предприятията би трябвало в крайна сметка също да поемат своята част от е, тази гаранция. Естествено, че е, е, грижите за придобиване на повече умения и професионални знания и умения, най-вече за младите предприемачи, е изключително важно, но може би когато говорите за начинаещи предприемачи, имате предвид е, всъщност самонаети лица. Николай Шунтис е следващия оратор. Е, Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, новата програма за умения в Европа, която представихте, е разположена в един неолиберален подход и ще доведе до допълнителна дерегулация на пазара на труда. Всъщност резултатът ще бъде настаняване на бизнеса в системите за образование и обучение. Увеличава се броя на напускащите определени страни на Европейския съюз, като моята. Вас не ви интересува отделният човек. Вас ви интересува бизнеса. Голям брой безработни в Гърция нищо няма да спечелят от тази програма за умения, тъй като ще бъдат още по-подвластни на новият либерален подход. Благодаря следващият оратор. Уважаеми господин председател, госпожо еврокомисар, подкрепям представената ни програма. Тя поставя акцент върху търсенето на трудовия пазар. Благоденствието и защи отстояването на социалните ни достояния е наша обща задача. Европа трябва да има единно разбиране за квалификация и да оценява уменията. Това е от особена важност за единия пазар на труда. Трябва да внимаваме да постигнем по-голяма връзка между професионалното и академично образование, защото едно средно предприятие е много важно да се осъществява дуалното образование. Надявам се комисията да го подкрепи. А това предполага обмен на най-добри практики, като с участие на социалните партньори. Но да внимаваме. Успешното образование не може да бъде гарантирано и не гарантира и работно място. Държавата трябва да се погрежи за основното образование. Тук трябва да се предоставя добро образование, което дава възможност за втори шанс и дава шанс на хората въобще първоначалното образование трябва да бъде, основното образование трябва да бъде особено важно. С интерес очаквам да публикувате текстовете в пета, госпожо Еврокомисар. Очаквам сега господин Готиерес. Прието една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, ние подкрепяме вашите цели. Скептични сме по отношение на инструментите и категорично се обявяваме против е, финансирането. Да, подкрепяме целите. Нещо трябва да се случи в Европейския съюз, е, защото 40% е, от младите хора са безработни или не намират работа. Естествено, че трябва да се направи нещо. 40-50% от е, дългосрочно безработните са е, хора с е, по-ниска квалификация. Европейския съюз изработва една програма, в която няма на практика никакви гаранции. Ние бихме искали да има програма, която да включва и определени гаранции за постигане на целите тъй като пропаста между хората, между гражданите на Европа и е, то най-вече е, цифровата пропаст. Е, е, между хората и е, инвестициите в е, сектора на цифровизацията расте и същевременно службите по заедостта не могат да направят нищо. Една голяма част от средствата би трябвало всъщност да послужат за финансиране на обучение и образование. Госпожа Клюн. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Очакваме да видим подробностите. Както казаха, и предишните оратори 20% от младежите в Европа са безработни, 40% от работодателите трудно намират служители с нужните умения и имаме дългосрочно безработни без нужните умения. Също беше и през 90-те години. 15% от младежите бяха безработни и нямаха нужните умения. Нещата се повтарят но е хубаво, че имаме програма за умения. В това начинание трябва да се включи и бизнеса и работодателите. Няма защо само да се оплакват от недостига на умения. Те трябва да участват в разработване на програми за стажове, защото в тях в техен интерес е да се изграждат работещи с нужните умения. Вие споменахте за 27 милиарда по Европейския социален фонд. Надявам се, че държавите членки ще разработят необходимите програми за обучение Разбира се, качеството, измерването на качеството и образ... на образованието е много важно. 70 милиона от европейците нямат нужните умения за четене, писане, разбиране и математически и цифрови умения, а това е необходимо в новият тип економика. Госпожа Блинки, ви чуете, заповядайте за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря ви за новата е, програма. В момента не е достатъчно е, да се придобият всички необходими умения на цифровия пазар, който непрекъснато се променя. Тези умения трябва да се придобиват непрекъснато, трябва да се адаптират към потребностите на пазара и също времено в Европа наблюдаваме че и едно друго явление. Има предприятия, които просто не намират съответно квалифицирани работници и служители с търсените от тях умения. Така че е, трябва е, в е, рамките на обучението в училищата още да се мотивират учениците за по-късния е, период в професионалния им живот, е, така че да е, работят непрекъснато върху своите умения и да ги обогатяват на работното място. Естествено, че е, само така ще можем действително да е, гарантираме необходимите квалифицирани работници, от които Европа се нуждае. Би трябвало по този начин да гледаме също и на мигрантите, да търсим именно целенасочено тези специалисти, които са ни необходими, както и за майките въжи същото. Благодаря много. Това, което чухме за лансирането на новата програма за умения, заслужава поздравления. Това е наистина необходимо за европейските работещи. Целта е европейските граждани да бъдат въоръжени с представените инструменти и правни актове да могат да се напълнят да отговарят на променящите се работни условия на труд. Трябва да се погрижим, разбира се, за младите хора, но и е, за по-възрастните от тях. За това приветствам представените от вас иновации. Трябва да защитим своята конкурентоспособност и затова е жалко млади хора да заемат работни места под тяхното ниво. Освен това, приветствам цел смъртността до 20 година 75% от населението между 20 и 65 години да бъде за, с гарантирана заетост трябва да създадем приобщаващ растеж, да насърчим ученето през целия живот. Това е наистина необходимо. Освен това да повишим компютърната грамотност както и да създадем добри условия за нови работни места. Много е важно да заложим на образованието и квалификацията. Това е важно за уменията и заетостта на младите хора. Очаквам, че от тук на насетне ще обсъждаме тази програма. Трябва да създадем по-голяма заетост. Госпожа Либачка за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към поздравленията към комисаря. Говорим за умения и трябва да се запитаме бързо какво е мястото на образованието в е, живота на обществото. Качеството на образованието следва да се измерва не в готовността за изкарване на тестове за годност, пригодност за живот. Има и други умения, които са нужни, хоризонталните умения, но също така социални и умствени умения. И на трето място, господин председател, трябва да направим така, че работодателите и други субекти трябва да имат своя ангажимент към образованието. Също така трябва да поемат ангажимент, че ще създадат работни места за тези младежи. Освен това трябва да се променят методите и учебните програми. И също така да се отчете неформалния път към образованието. Нека да използваме съществуващите европейски инструменти, като програмата Еразъм Плюс, за да можем да засилим придобиването на нови умения. Но също така и за онези умения, придобити в Европейския съюз, но и извън него. Искам да ви помоля да спазвате ограничението, тъй като сте много, а времето не е неограничено. Господин Морешан. Благодаря, господин председател. Госпожо Еврокомисар, след 33 години повечето работни места ще бъдат за сега несъществуващи сфера. Да си припомним времето преди 20-30 години, като се има предвид и все по-бързо технологично развитие. Условията, при които хората ще се наемат на работа, ще започват да работят, ще бъде в бъдеще съвършено различни. Скоро Бедността се увеличава. Трябва да направим следното. Първо, да подготвим младите европейци с необходимите умения, за да си намерят работа. Много говорим за цифрови единен пазар, работа онлайн, но цифровите умения се свеждат до лични неща. Въпросът е гражданите да усетят, е, че Европа прави нещо за вас. Имам предвид три неща. Първо, да привлечем младежките организации в тези предприятия предложения. Второ, смятам, че компютърната грамотност е една от основните изисквания от най-ранна възраст през целия живот. Образователните, националните образователни системи трябва да отговарят на това. Държавите членки трябва да гарантират, че образователни им системи отговарят на нуждите пазара и че не се губят в общата конкуренция. И освен това, европейският бюджет трябва да отговаря на, на изискванията на младеща, за да осъществим финансовата и техническа помощ, за да осъществим наистина наистина модерно образование. Uh, much, um, Приветствам, че комисията пледира за дългосрочен подход, който обхваща умения и умения за живот. Трябва да подготвим младежите с, за прехвърляеми умения, като творческо умение, лидерство, изграждане на капацитет, за да могат да станат хора готови да решават проблеми отговорни граждани. От нас се иска да подготвим хората да живеят в бързо променящ се свят, който дори не можем да си представим. Има едно нещо, което знаем обаче – този свят ще бъде все по-цифровизиран и свързан. Ето защо медийната грамотност е ключова. Но това не означава да се изучават умения, е, инструментите и технологиите. Гражданите трябва да имат е, критично мислене и любопитство, за да могат не само да потребяват технологиите, но и активни граждани в свързаните общества. За мен гръбнакът на тази програма за уменията трябва да е програма за изграждане на гражданство, е, включващо формално и неформално обучение. Госпожа Пълнова. Благодаря, господин Госпожо комисар, необходимите умения са свързани с нашите цели за конкурентоспособност, за економически успех на Европейския съюз. И аз очаквам това от вашето предложение и това прочитам. Една голяма част от нашите абсолвенти е, е, притежават е, необходимите е, знания и умения. И все пак е, е, предприемачите и е, предприятията имат проблеми понякога да намерят специалистите, които са им необходими. Така че би трябвало да обърнем внимание най-вече на менеджерските умения, на предприемаческите умения, на електронните умения цифровизацията трябва да бъде в центъра на тези знания и умения. Естествено, работа в интернет. И е, една голяма част от уменията се придобиват и в самия интернет. Какви са работните места, които ще бъдат необходими в работно място, е, в бъдеще? Ще бъдат необходими е, естествено програми и за а, е, млади предприемачи. Една голяма част от а, е, е, необходимите а, умения за младите предприемачи могат да се придобият в интернет. Интернет предлага и образователни програми, не, но същевременно а, интернет предлага и много умения, много знания и възможности за работа. Благодаря. Благодаря. Процедурата по спонтанни изказвания следва. Мога да дам думата само на четири души, тъй като много сме изостанали. Господин Агияр, за една минута. Уважаема госпожо комисар, два стълба трябва да а, а, има в нашата програма. От една страна борба срещу безработицата в Европейския съюз. Както казахме, младите хора са пострадавши. Е, има региони с безпредседентно висока безработица. И също времено, е, що се отнася до е, потребностите от квалифицирани работници, има държави членки, които очевидно най-много страдат от липсата на такива специалисти а, Има и държави, които се намират в по-добро положение, където има милиони хора, които разполагат с работа, но те разполагат и с необходимите умения, придобили са квалификацията. Ние бихме желали в туризма най-вече да създаваме работни места, да подобрим мобилността, да предлагаме повече стажове и практики за млади хора, най-вече в малките и средните предприятия. Така че е, да се повиши и, и предлагането е, на работни места, не само търсенето. Благодаря, господин Бланко Лопес. Една минута. Парламентът отдавна настоява за единна стратегия за нови умения. Най-сетне програмата е факт. Но ако Европа е, изград поставя нови бариери, това ще е фатално. Нуждаем се от приобщаване, нуждаем се от нова учебна програма, която да запълни раз... нарастващата пропаст именно между настоящото обучение и цифровата економика. Въпрос е в компютърната грамотност, използването на интернет в целия Европейски съюз. Нуждаем се от финансови средства за по-нататъчна квалификация на работещите, особено от по-слабо образованите, които да имат необходимите умения. Госпожа Томашич, е, госпожа Томашич има думата. Е, както вече е, бе споменато, през 1980 година 20% всъщност бяха специализираните умения, а в момента са само 17% от общия обем знания и умения, които се предлагат. Ако продължим с либерализацията на пазара на труда, ще изпаднем отново в криза по отношение на специалисти и работни места. Ще трябва при всички положения да променим нещата. Регулаторните действия и мерки а, няма да спред, за съжаление, негативните последствия. Не, това, което ни е необходимо са работни места в Европейския съюз. Благодаря. Господин Етерич, за една минута, заповядайте. Благодаря. Като че ли Европейския съюз иска да контролира всяка част от живота на гражданите си, сега искате нови стандарти за умение и образование. Това означава ли, че са необходими нови стандарти във всяка страна? Искате да контролирате уменията, които придобиват хората и как те се прилагат. Всичко това срещу милиарди обществени средства. Образованието и обучението са области, в които се постига по-добри резултати, когато държавата се меси по-малко. Желанието на Европейския съюз да контролира всеки аспект от живота на хората, за съжаление, води до лоши разрушителни резултати на всяко ниво. Благодаря, казва председателя. Сега от името на комисията е, има думата госпожа Тайсън. Благодаря, господин председател. Драги колеги, госпожи и господа депутати, ще съкратя своите заключителни думи. Както ни напомня председателят, времето напредва. Аз говорих дълго е, кога в началото. Много се радвам, че между нас има съгласие относно необходимостта от програмата за умения. Разбира се, подобряването на уменията трябва да върви ръка за ръка с макроекономическа политика за насърчаване на създаване на работни места. И двете е, се е, допълват Европейския фонд за стратегически инвестиции и е инициатива, която ще даде възможност да се е, създадат е, повече висококачествени работни места. Нека да кажа какво казах на съвместното заседание на двете комисии за етостта. Пригодността за заетост не е мръсна дума. Образованието и обучението трябва да подготвят младежите да участват пълноценно в обществото и да бъдат активни граждани и да могат да придобиват хоризонтални умения. Хората обаче справедливо очакват образованието и обучението ще им помогнат да си намерят добра работа. Наличието на добра основа следователно е в интерес и на економиката, и на а, отделния човек. Програмата за умение е програма за всички, за младите и старите, за онези, които се обучават, които работят и тези, които научни не работят. Успеха на програмата ще зависи от ангажимента на различни заинтересовани лица. На първо място държавите членки, фирмите, синдикатите, образователните институции, работещите, преподавателите и така нататък. Ключова е ролята на Европейския парламент, защото прави дебата по-видим, както тук, така на ниво държави членки. Драги депутати, благодаря ви за подкрепата и вдъхновението. Надявам се, че ще си взаимодействаме и сътрудничим и както вече казах, документите ще бъдат предоставени максимално бързо, т.е. когато бъдат официално приети в петък. Благодаря, председателя, благодаря на комисаря за това, че беше сред нас. Дискусията приключи. много. abbiamo eh, due strade o di sospendere per aspettare che arrivi трябва да направим пауза, за да изчакаме министъра, който ще а, представлява върховния представител или пък да можем и